Yes, hello. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this. Добър ден, дами и господа. Добре дошли на заседанието на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. А, ако нямате възражение срещу дневния ред, с който разполагате, го смятаме за прият. Съобщавам ви, че е, разполагаме с превод на всички езици в нашата парламентарна комисия, с изключение на румънски и протоколите от 2 септември са в вашите документи. Ако нямате възражения срещу тях, и те се смятат за прияти. И така, преминаваме към първата точка по същество високо общо ниво на мрежова информационна сигурност в Европейския съюз. Докладчик е госпожа Пилар Дел Кастио. Отделили сме 40 минути за този дебат. Това означава, че докладчикът получава 5 минути, докладчиците в сянка по 3, е, останалите депутати по 2 минути и комисията получава 4 минути. Надявам се, че всички ще спазят времето си. Давам думата на госпожа Пилар Дел Кастичо. Благодаря, господин председател. Това е първата размяна на мнения. По законодателните проект, проекти, свързани с постигане на високо общо ниво на мрежава сигурност в Европейския съюз. Като докладчик по тази тема, ще представя своето предложение. Предлагам да се е, изпрати документа за превод на 16 октомври, т.е. в други ден. И след като е готов преводът, ще се срещна с докладчиците в сянка. Това няма как да стане преди началото на ноември. ще ви информирам за точната дата, възможно най-скоро. И така, тук разглеждаме едно предложение, в което е, парламентът реагира, е, което е реакция на искане на Европейски парламент от 2010 година. Е, в доклада на парламента Дигитален дневен ред за Европа. Действително, ако искаме да вземем предвид всички възможности, които ни предлага дигиталното общество, трябва да сме особено внимателни за мрежовата сигурност, а пък в тази област непрекъснато възникват нови и нови предизвикателства. Именно за това трябва да работим заедно, за да можем да гарантираме някаква сигурност. Точно с това се занимава това предложение. Мисля, че Европейският парламент трябва да се възползва от тази възможност и да направи всичко възможно да постигне добри резултати. Много малко време ни остава до края на мандата, така че трябва да се постараем. Нека да поговоря за основните елементи на текста и за това как според мен трябва да бъде формулирано становището на Европейски парламент и как можем да допринесем за подобряване на предложението на комисията. Първият основен принцип, на който трябва да се съсредоточим, е ефективността. В крайна сметка не искаме да си губим времето с неща, които не са непременно необходими. Не искаме и да увеличаваме административната тежест, даже напротив. Затова непрекъснато трябва да вземаме предвид принципа на ефективността. И така, вземайки предвид този принцип в областта на киберсигурността, е добре да разгледаме някои елементи на предложението на комисията, свързани с приложението. В приложение 2 се определят основни ангажименти, а в приложение 4 тяхното приложно поле се разширява до всички доставчици на мрежови услуги. За мен това е проблемно, защото списъкът може да бъде допълван. Разбира се, това само по себе си не е толкова лошо, защото винаги ще възникват нови елементи, които трябва да се включат. Добре, но все пак не е добре списъкът да е толкова широко обхватен. И така, в своето, в изготвеното от мен проекто становище казвам, че по този начин действително подпомагаме сигурността, но същевременно съществува опасност да създадем един допълнителен а, набор от бюрократични изисквания и може да се окаже, че това значително затруднява работата на доставчиците на услуги. Да не говорим, че и за държавните органи ще е по-трудно да се управлява системата. А, целта е да може информацията да протича и в двете посоки между доставчиците на услуги и правителствата. В глава четвърта заявявам, че приложното поле трябва да се ограничи до отраслите, които са жизненно важни с функционирането на обществото, като енергетиката, транспорта, здравеопазването и финансовите пазари. Така че мисля, че е по-добре приложение 2 да се измени. Що се отнася до държавните органи, трябва да има някакъв начин да се балансират отговорностите, които те вече е, изпълняват и нашата отговорност тук в парламента да се диги... дигитализира управлението, държавното управление. И така, от гледна точка на по-добрата ефективност, е добре да разгледаме предложението на комисията. Там се казва, че във всяка държава членка трябва да се създаде съответен компетентен орган, който да има за задача да наблюдава правилното приложение на директивата. За мен е ясно, че е, в различните държави членки може да се намерят различни решения за наблюдение. Е, във всяка държава членка има различна стратегия за киберсигурност. Може да има един изпълнителен орган за всички отрасли. Може да има отделни органи, които пък после да предават информацията на централен регулаторен орган. Така че мисля, че би било много по-разумно да не настояваме да се създава нов орган, а по-скоро да има едно звено за контакт, за да може да протича добре информацията това да е един пост, едно длъжностно лице, което да е отговорно за информацията, която преминава нататък по мрежата. Ако механизмът стане твърде негъвкав и създаваме предписания какво да правят държавите членки, няма да постигнем добри резултати. По-скоро трябва да им оставим гъвкавостта да използват вече съществуващи механизми и също времено да намерят възможности за сътрудничество, ако се налага бързо да се действа за обмяна на информация при спешни случаи. Що се отнася до спешните случаи, в някои държави членки вече има някакви структури и механизми, а по някакъв път те са частни, по някакъв път държавни, по някакъв път регионални, по някакъв път национални, по някакъв път са специализирани по отрасъл, по някакъв път са част от държавното управление. При всички положения разлики има големи, а пък и що се отнася до управлението на киберсигурността, във всяка държава членка отново подходът е различен. Но държавите членки са длъжни да координират реакцията при реагиране в случай на спешни случаи, да има приоритети и да има стратегия за киберсигурност. И така, единствено можем да искаме от държавите членки да гарантират, че ще има възможност за реагиране при спешни ситуации, е, чрез орган, който да е отговорен за това. Оттам нататък не би трябвало да се месим в начина по който се управляват нещата в отделните държави членки. Необходима е координация, разбира се, и този орган за реагиране при спешни случаи трябва да е на разположение през цялото време. Денонощно. Това е очевидно сама по себе си. Но там нататък няма нужда да предписваме нещата в допълнителни подробности. Има още един важен елемент – необходимостта да се увеличи доверието. Трябва да има по-голямо доверие в операторите на пазара, така че в случай на инциденти това да не им повлияе отрицателно. Трябва изобщо да се действа така, че да има по-голямо доверие в функционирането на интернет и в нивото на сигурност на интернет. Тук насочваме вниманието си към потребителите. И така, в своето предложение бих искала да направя някои изменения за публикуването на информация и за поверителността на някои типове информация. Мисля, че съм е, използвала вече петте минути, които ми се полагаха. За това ще свърша до тук. Ще подам изменения и забравя делегирани актове за аудитирането и проверките по приложението на директивата и други. И както казах, в други ден изпращам текста на превод. Две седмици по-късно ще е следва първото заседание на докладчите в Сянка, на което ще можем да разполагаме с преведения текст. И разбира се, с удоволствие бих обсъдил темата с всички, които са готови да участват в работата по нея. Темата е много важна и мисля, че всички можем да допринесем. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Гландер, който ще говори от името на господин Калвин, сладчик в Сянка, от името на социалистите и демократите. Благодаря. Ще прочита действително забележките на моя колега, който е в да дойде целите и принципите, които комисията е разработила във връзка с предложението за повишаване на информационната сигурност, отиват в правилната посока и с добра основа. Може би ще се повторя на кои места има пролуки в сигурността и кои са отговорните органи, свързани с, с сигурността. Трябва да е ясна отговорността при пролуки в сигурността и начина по който ще се докладват нарушения. Нарушаването на сигурността трябва да попадат под ударите на закона. Трябва да е ясно кои органи ще докладват трябва производителите на хардуер и софтуер да бъдат изключени от тази отговорност. Трябва да бъдат включени по-скоро доставчиците на услуги. Трябва да повишим нивото на сътрудничество в трансатлантически аспект. И не, смятам, че трябва да се а, обърне повече внимание на баланса между публичните и а, частните доставки на услуги. Последното, което ще спомена, държавите членки трябва да предоставят а, екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти. Толкова от мен. Сега давам думата на господин Кройцман от либералите. Благодаря, господин председател. Темата за киберсигурността става все по-важна, както забелязваме с Бог в последно време. А, сигурността зависи от надежността на нашите централни структури много грешки могат да имат сериозни последици както за доставчиците, така и за потребителите, така че трябва да координираме по-добре усилията си на европейско ниво, да създадем по-добра правна рамка, която да улеснява работата на доставчиците на услуги това отношение предложението на комисията е добро. Имам съмнения в някои детайли. Например, приложното поле на предложението не е ясно кои действащи лица включва то. Трябва да уточним границите а, на включените доставчици на услуги, както и услугите, които попадат в това поле. Например, дали банковия енергийния сектор попада в това ниво, както и свързаното с електронната търговия обслужване. Питам се дали един гъвкав подход няма да бъде по-подходящ за постигането на целите, които си поставяме, защото в някои сектори вече съществуват системи за сигурност на доброволен принцип. Някои економически сектори са по-добре подготвени, отвратяват нарушенията по-добре, отколкото от други сектори, така че е трудно да се постигне решение подходящо за всички. Също така трябва да постигаме по-голямо ниво на доверие, както за данните на предприятия, така и на отделни потребители. И не бива да оповестяваме слабостите, така че те да станат обект на целенасочени атаки. Също така е важно стопанският сектор да получава обратна връзка и трябва органите да са наясно към кого трябва да се обърнат в случай на трудности. Много е важно това с предоставените онлайн услуги и тук трябва да се стремим към хармонизирано решение. Сигурен съм, че ще намерим решение за това в сътрудничеството си с докладчика. Сега давам думата на Амелия Андрестотир от името на Зелените. Благодаря. Колеги, първо искам да благодаря на докладчика за първоначалните бележки. Както подчертя тя, това е много важен файл. Ще бъде трудно да се занимаем с него. Имаме две проучвания, които показват, че е голямо приложното поле. Е, зелените са удовлетворени от създаването на мрежова сигурност. Вярно е, че интернет място, което използваме за лична комуникация, банкиране и много други <clears throat> начинания, е всъщност едно гражданско пространство. Това е едно пространство, където ние, предприемачите и хората, заставаме заедно, за да изградим едно общо бъдеще. Интернет е нещо положително. Той ни харесва. Много положителни събития са се свърши, свързали с него. Европейската комисия обаче има някои недостатъци. Първо, насоката на целия проект е неразбираема. Е, държавите членки не разбират е, на къде върви предложението, самия сектор не разбира. Бе избратено също така в е, Комисията по отбрана в моя национален парламент. Защо там? От кога тази комисия се занимава с, национал... с друго, освен с национална сигурност? А това е нещо свързано с вътрешния пазар. Явно комисията не е обяснила достатъчно добре намерението си. Сигурността не е само цел, тя е способ за постигане на цел. Искаме проекта да отговаря на хората онлайн. В заседанията на Либе последните два месеца по скандалите с Националната агенция за сигурност се вижда какво се случва в интернет. За киберпрестъпността получаваме постоянно а, съобщения Европейската комисия решава за важните правителствени лица да има специална мрежа. Защо специалните правителствени лица имат нужда от сигурна мрежа да си говорят за хора, които са свързани с общи платформи, а населението и предприемачите и гражданите трябва да продължат да бъдат в несигурната платформа общ интернет. Ето това е проблемът, на който трябваше да отговори Европейската комисия с тази директива, но стъпки в тази посока почти няма. И това е погрешно. Как да се подходи към тази директива? Проблема е, че Все повече сигурността в мрежата се прехвърля на отбранителната индустрия. Занимавали сме се с киберпрестъпление, отново те се прехвърлят различните е, киберинициативи към отбраната. Това означава, че военни институции, която по принцип не би трябвало да се занимава с пазарни въпроси, получава огромни отговорности за това как да се управлява економиката. Е, в е, сферата на отбраната се дават заповеди, които се следват сляпо. И така и трябва да бъде, докато на единния пазар ние нямаме нужда от такъв механизъм. Имаме нужда от общ механизъм, който да се основава на, догове, на доверие а, и, и също дружеско отношение. В тази директива трябва да има по-голяма прозрачност и предвидимост. Когато лошите ударят, на кого ще се обадиш, за да поправиш нещата? Сега е много трудно да разбере човек къде може да стане това и когато трябва да има ясни правила за това кой носи отговорност и как. <clears throat> Няма прозрачност за статистиката, а статистиката е важна. Киберпрестъпността. Всъщност, Европейската комисия ни каза, че 290 милиона годишно се губят от киберпрестъпност, докато печалбите са около 700 милиона евро. Тоест някой прави 400 милиона евро, а, а никой не ги губи тези пари, докато ти ги крадеш. Как се случва това? Комисията казва, че е събрала информация от две големи фирми, която пък явно не си координират статистиката. За да правим добри политики, трябва да знаем какво точно се случва. Виждам, че председателя иска да ми вземе думата, но има много критични моменти тук. Проблемът е пазарен. Трябва да го разглеждаме като пазарен Комисията не решава част от предложенията в този проект и парламента трябва да го направи, ако иска интернет да бъде двигател на бъдещата економика. А ние точно това искаме, според мен. Благодаря. И аз благодаря Вики Форд за ЕКАРЕ. Благодаря, ще се опитам да коментирам част от нещата, които колегите казаха. Започвам с докладчика. Много благодаря, че казахте е, Кои са секторите, които са най-важни? Транспорт, енергетика, финансови услуги, здравеопазване. Мисля, че това ясно се чу. Освен това, вашите коментари за това, че трябва да направим така, че да зачитаме у нези държави, които имат добре функциониращи системи, да не предписваме неща, които да прекратят добри практики. Трябва да направим така, че всички държави членки могат да стигнат до определено ниво на мрежова сигурност, и да имат а, стратегии за киберсигурност, както и екипи за бързо реагиране, така че човек да знае към кого да се обърне, ако има проблем. Нещата трябва да са достатъчно гъвкави, за да може тези нови задачи да не натежат на добре функциониращи структури. Докладчикът също така каза интересни неща за бюрокрацията, особено за по-малките организации или пък организации, които са извън тези четири сектора, които тя спомена в началото. Трябва да направим така, че да е ясно кой влиза в приложното поле на този документ. Иска ми се да има изменение в този смисъл. Разбирам коментарите ви за публичните сектор, публичния сектор и задълженията. Пилар, съгласна ли си с докладчика от а, ИМКО, който е извадил от 14 ти член властите от публичния сектор. След това поверителната информация и как се разглежда тя. Не би трябвало да има задължително докладване, което би могло да урони устоите на поверителността и съответно да не се участва по такива причини. Напълно съм несъгласна с колегата Сянка от Зелените Виждам, че тя дори не изслушва колегите си. Председателя също не слуша. Напълно съм съгласна, че това няма нищо общо с отбраната. Има елементи на киберсигурност, които имат своите отражения в отбраната и затова е важно да се мисли и за отбраната и за въпроси свързани с единния пазар. Важно е също така да не спираме държавите да уреждат своите отношения с трети страни в двустранен план и това трябва да е ясно и за сектора. Защото говорим тук за ми... инициатива за минимално хармонизиране и може да има държави, които да имат нужда от повече мерки. Докладчикът също така говори за доверието и за това, че хората трябва да вярват в системата, както и да вярват, че информацията, която се споделя, е сигурна. Трябва да видим също така как ще работят, кога най-рано ще работят тези механизми наистина, за да не бъдат наказвани дружествата за това, че споделят информация или пък да не бъдат насърчавани да търсят подкрепа. Искаме система, която работи и която да се движи толкова бързо, колкото се движи пазара, а не само да реагира на пазарните механизми. Благодаря, госпожо Форд. Е, сега вече могат да се изказват други заинтересовани колеги. Всеки от вас има по две минути. Първи е господин Цоколадес. Благодаря, господин председател. Мисля, че обсъждаме едно добро предложение и сме предприели правилния подход, за да повишим мрежовата информационната сигурност. Смятам, че отговаряме също така на очакванията на държавите членки и на деликатните области в тази връзка. Смятам обаче, че предложението на комисията води до компромис, който ще отложи във времето вземането на конкретни мерки и по-скоро ще увеличи бюрокрацията. Всеки комисар има своята област на действие и към всеки комисар постъпват определени запитвания за обсъждане. В този смисъл няма общ подход. Зададохме въпроса къде са границите на киберсигурността и къде започва престъпната дейност. Не е ясно по какъв начин ще се преследва на международно ниво това. Така че от време на време губим връзка с реалността и губим общ поглед за това, което става в а, киберпространството. А, различните подходи към сигурността са добре и положителни за отделните комисари, но се губи общият подход всяка секунда се извършват престъпления, те имат международно измерение. Чухме за подобни случаи в последно време. Чухме за нападения върху предприятия, които се ползваха с добро име и високо ниво на сигурност. Например, в Германия имаше такъв случай с предприятието Vodafone и изтичане на лични данни Два милиона граждани бяха засегнати. Същото се случи в Долби, където имаше много хиляди засегнати. Тези случаи показаха съвсем ясно, че има целенасочени, добре подготвени престъпления за кражба на данни. Така че мерките на комисията всъщност са от полза на комисарите и на техните лични представи за повече сигурност в мрежата. Трябва обаче да се да защитим най-слабото звено от мрежата, а това са гражданите. Благодаря. Колегата Андрес ме попита дали може да се обърне към британската делегация с въпрос. Не мога да ви позволя да зададете въпрос на британската делегация. Госпожа Форд, мога да попитам дали иска да отговори на въпрос от вас и ако тя иска да отговори на такъв въпрос, ще ви дам думата след като съм изслушал господин Илес. Искате ли да отговорите на въпрос? докладчика в сянка на зелените не ме изслуша. Тя не ме изслуша. Аз се изслушах. Тя се изправи, отдалечи се, говори си с вас, докато аз се изказвах. Аз не смятам, че ние така уважаваме групите, които са малки в парламента. Значи няма да отговорите на въпроси. Ако е извинение, ще, ще го чуя. Ако е извинение, ще го чуя. Не мога да кажа какво ще бъде. Първо ще дам думата на колегата Илас. Дами и господа, няма да се връщам на вече казаното, ще направя няколко структурни забележки. Повечето от казаните неща се различават, но те не са част от работата ни в тази комисия. Разпределихме работата си с комисията ИМКО и е ясно към какви точки от предложението ни ще вземам отношение. А, тук си поставяте амбициозни цели и а, трябва доста да се постараем а, нашите мнения да влязат в а, доклада. Мисля, че а, Имко е направила 113 а, предложения за изменения. Те по-скоро по са преписали а, инструкциите, дадени им от а, държавите членки и те представят също така целият спектър на обсъждането в съответните държави членки. Смятам, че това трябва да се промени Можем да говорим безкрайно кои са критичните инфраструктури. А, не е ясно какво може да бъде нашето влияние върху тях. Тази дискусия сме водили, сме губили, защото съвета винаги е твърдял, че държавите членки ще определят а, за себе си критичните инфраструктури. Така че по-скоро трябва да определим една рамка за държавите членки, която а, да е записана, да отговаря на записаното в договорите, която да представлява основата за определене на критичните инфраструктури, отколкото ние да се питаме кои са те или да се опитваме да ги определим. Във връзка с доброволността на индустрията, смятам, че те се отказаха доста бързо да осигуряват сигурност на своите потребители и на а, своите акционери. Аз поддържам свободния пазар, а, но тук изключваме една голяма част от а, хората, които работят в областта на а, услугите в цифровото поле и оставят доста дупки. А, Съгласен съм, че трябва да имаме доброволна система, но трябва да привлечем възможно най-много сектори, които работят в киберпространството. Така че от една страна трябва да оставим достатъчно време на комисията, но и на промишлеността да направи, да вземе решение, но не бива да изпускаме от очи промишлеността. И ако се договорим за принципа на сигурност, е, трябва да не изпускаме от е, очи оповестяването на информация. В е, САЩ в момента тече законодателен процес в същата посока, който се отнася към Европейския съюз и обратно. В САЩ има един подход, с който съм съгласен той предвижда дефиниция на доброволността и ясно определение. От друга страна, обаче създава въпроса какво е участието на заинтересованите страни и на акционерите. И има изискване в годишните отчети на листваните предприятия да се споменава какво те правят, за да осигурят сигурността. И действително, както каза госпожа Андрес Дотир, големи суми изобщо не се появяват никъде или се таксуват като загуба. А, когато говорим за вътрешния пазар, трябва да постигнем яснота, за да не се караме за компетентности между комисията и държавите членки. Сега ще дам думата на госпожа Андрес Дотир, за да зададе въпрос. От там нататък вие решавате дали искате да отговорите или не. Т.е. дали ще отговорите или не. Причината, поради е, която го направих, е, че госпожа Андерс Дотир дойде тук е, при мен, за да ме попита процедурно има ли право да, да ви зададе въпрос. А, така че за това ще допусна въпроса. Коментари от залата. Госпожа Андерс Далтис, както госпожа Форд добре знае, е възможно човек да слуша и да прави нещо друго едновременно. Председателят, давам ви възможност да зададете въпроса от там нататък. Адресатите му ще решат дали да отговорят. Извинявам се, ако сте останали с впечатлението, че съм правила неуважение. Моят въпрос е следният. Инвестира ли Великобритания действително 5 милиона лири стерлинги, за да може да има капацитет за кибератаки срещу други правителства, докато същевременно настоявате хората да имате доверие в интернет, който сами британците подкопават със своята готовност за кибератаки. В крайна сметка, по-скоро интернет пространството трябва да е едно цивилизовано място. Искате ли да отговорите на въпроса? В такъв случай давам думата на представителите на комисията. Господин Калвин, заповядайте. Yes, thank you. Uh, first I would uh, like to thank the uh, committee. Благодаря много. Благодаря на представителите е, на комисията, които се изказ... на парламентарната комисия, които се изказаха. Виждам, че има широка подкрепа за много елементи на нашето предложение. Ще навляза е, сравнително е, малко подробности, тъй като времето е ограничено, но все пак за доверието, да, действително то е основен елемент тук. Именно за това се предлага тази директива, за да може потребителите в държавите членки да им могат да разчитат на интернета и да имат доверие на системата. На в крайна сметка това е важно и за едини пазар, и за еврото. Също времено е, е важно е, системата да бъде възможно най-ефективна. Т.е. там, където вече има съществуващи структури в държавите членки, да може да се разчита на тях. Не се налага задължение за създаване на нови структури, но трябва да се поддържа минимално е, равнище на мрежова сигурност. От обсъждането стигам до извода, че основният елемент е покритието на е, операторите т.е. кои пазарни оператори трябва да отговарят на тези правни изисквания. И благодаря за коментарите за критичната инфраструктура, но тук смятам трябва да надхвърлим това. Има големи доставчици на интернет, които са толкова мощни, че могат да изиграят много важна роля в създаването на политика в областта на цифровия пазар и в създаването на единен цифров пазар. Това са оператори разрешаващо значение за функционирането на единния пазар и на економиката ни. Така че искаме да, се, да има равнопоставеност и всички фирми да могат да разчитат на това, че са длъжни да отговорят на едни и същи условия. Има множество доставчици на интернет, ще възникват и нови и много от тях предлагат услуги подобни на услугите покрити от работещите в критичните отрасли. За това трябва да създадем равнопоставеност. Председателят, благодаря. Госпожо Форд, нека да отговоря на въпроса ви. Заявихте, че според вас тази тема е тема свързана с вътрешния пазар, а не с отбраната. Това беше вашата теза. А после се обръщате към мен, един член на Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика, по въпрос, свързан с отбраната на Великобритания. Нещо, което не е в прерогативите на нашата комисия. Ако искате да зададете въпроса си към британското правителство в писмен вид, ще се постарая то да бъде предадено на съответните министерства в Великобритания, които могат да ви отговорят. Както бе казано, има множество причини, поради които може да има провал в мрежата или инциденти при нейното функциониране. Е, те могат да свър... бъдат свързани включително и с недобронамерени атаки. Но що се отнася до политиката по отбрана на Великобритания е, и до въпроса, който зададохте, ако го изготвите в писмен вид, писмен вид ще го предам. Е, благодаря, госпожо Форд. Давам думата на докладчика за обобщение. Благодаря на моите колеги. Виждаме, че колегите дискутират доста оживено, с а, страст и това е положително. Смятам, че очевидно а, объркването Разбира се, че интернет засяга всички, както а, промишлеността, така и а, различните доставчици на услуги и Ватикана дори. Тук говорим за мрежата. И е важно да поставим правилните приоритети в нашата комисия, но действително има много засегнати и това обославя важността на тази тема за живота на хората. Действително, темата е изключително обширна и има много различни аспекти. На една част от тях можем да се спрем именно ние. Това беше първата размяна на мнения. Чухме различни мнения, с които аз съм изцяло съгласна. Една част самата аз споменах в а, моето изложение като онова, което спомена господин Калфин във връзка с предаването на данни, това, което господин Кройцман каза във връзка с приложното поле, свързано с въпроси за запазването на доверието, диалогът, това, че трябва да се осъществява обмен на информация и на мнения – Съгласна съм с много от вашите забележки, но смятам, че всички могат и да участват равноправно в дискусията. Трябва да бъде ясно, че прекалено широкото участие може по-скоро да навреди но също така трябва да сме ясни, че смятаме диалогът за подходящата форма на обмен на информация. Има и предложения, които са свързани с санкции в предложението. Аз съм съгласна, че информацията трябва да тече в две посоки, особено това, което е свързано с определени стимули. Ще се опитам да се спра на аспектите, които подкрепям и ще разработя една обща визия на нашата комисия и да аргументирам защо специални е, области са особено важни за нас, но ще се опитам да бъда по-обща в моето е, обобщение. Надявам се, че ще работим продуктивно и добре заедно. Благодаря ви много, госпожа Дел А сега преминаваме към следващия доклад, по който са предвидени 20 минути за обсъждане. Гласуването е предвидено за 4.15. Нека обаче по предишната точка да кажа, че крайният срок за подаване на изменение е четвъртък 7 ноември по обед. И сега, госпожа Перейра, имате думата. Gracias, presidente. Bueno, esto se trata de una opinión respecto a lo que ya tantas veces hemos debatido. Благодаря много, господин председател. Este parlamento, como es... Тази тема е обсъждана доста често от нас. И сме говорили често пъти какво може да направи Европейският съюз, за да подкрепи новосъздадени предприятия и да подкрепи младите предприемачи. Моето становище е кратко, не разполага с много време. Става въпрос за политиката на предприятията и включването на тези области в общата политика на Европейския съюз. Ние сме предприели вече доста усилия в тази посока. Но, както казах, една част от нашите предложения не беше възприята от държавите членки. Ставаше въпрос за намаляване на бюрокрацията, предоставяне на капитал за инвестиции, финансови инструменти и на един от най-големите проблеми е достъпът до финансиране. Много съжаляваме за това и смятаме, че в рамките на програмата Хоризонт 2020 година са предвидени много малко средства за програми за конкурентоспособност. способност. няма много средства за целенасочено подпомагане на предприятия и на мерки за създаване на повече За Затова е важно да стимулираме предприемаческото мислене. така че сегашните и бъдещите предприемачи да получат подкрепа. Те трябва да имат достъп до международния пазар, достъп до обществени поръчки. И имаме нужда от координиращ елемент между нови и вече утвърдени предприятия. Ще направим предложение за изменения, за да допълним становището. бяхме кратки, но темата въпреки всичко е важна. Надявам се, че колегите ми ще имат предложения за изменения. Господин Цукас. Господин, благодаря, господин председател. За мен докладът е изключително важен. Смятам, че нашата комисия по принцип би трябвало да е по-амбициозна и проактивна при координирането на различните доклади и инициативи от последните години, защото така предприятията в Европа, особено малките и средни предприятия, биха били поставени в по-добро услов... по-добри условия за економически растеж и създаване на заетост. Излизаме от кризата, обаче се оказва, че економическият растеж по-настоящем не създава заетост. Има 6 милиона безработни в Европейския съюз а, и това представлява бомба с закъснител. Трябва да разглеждаме ситуацията като спешна. В моята родна страна, въпреки че имаме най-добре образованото поколение младежи от, а, е, е, в историята. 60% е, от младежите в Гърция са безработни. Това е проблем, който засяга не само Гърция, а засяга много други страни в Европейския съюз. Има семейства, които са инвестирали много в образованието на децата си, те имат магистърски степени, докторантури, а сега не могат да намерят работа или да намират временна, на злеплатена работа или търсят работа на други места в Европа. Не създаваме за тях традиционните работни места, които нашите поколения са можели да вземат е, в частния или държавния отрасъл или в, научно, е, е, в академичния отрасъл. Очакваме от тях да се захванат с собствен бизнес, но се оказва, че новосъздадените предприятия се сблъскват с доста проблеми. И ако изобщо искат да успеят, трябва да се обърнат към инвеститори от Силициевата долина, а не да разчитат на европейско финансиране. За това трябва да се работи в отрасли, където Европа е традиционно силна, като творческите индустрии, културата и туризма. преди е, години имаше нужда от близо 5 милиона евро, за да се създаде ново е, начинаещо предприятие, а сега с новия, новите технологии е, това струва много по-ефтино. Имаме някои възможности на ниво Европейски съюз, някои програми, но за съжаление средствата, които са на разположение по тях са твърде малко и не могат да допринесат да за действителна промяна на нещата. Просто няма достатъчно средства, които да се инвестират в талантливата ни младеж. Благодаря. Господин Каройцман, ще бъда кратък. Докладът на колегата Андрес Баре е много добър и тематизира доста важни моменти. Една забележка във връзка с проектите за подкрепа на млади предприемачи в част 7, 5,8% от тях спадат в програмата за конкурентоспособността. така че остава а, проблема за достъп до финансиране на малките и средни предприятия и затова те получават 60% от този финансов инструмент. Смятам обаче, че местното ниво е малко прекалено широко включено защото ще бъде трудно да се координират тези усилия с други програми. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху младите предприемачи, които трябва да стъпят на нови пазари и за това програмата за способност въжи за всички малки и средни предприятия. Трябва да използваме възможностите, които предоставя интернет. На практика има проблеми пред е, цифровия пазар. Предприятията се затрудняват да предлагат трансгранични услуги. Тези бариери трябва да бъдат премахнати и пазарът за услуги трябва да се отвори, защото вътрешният пазар е мястото, където се създават най-много работни места. Благодаря, господин Кройцман, господин Ламбъртс. Не искате думата? Госпожа Фарт. Благодаря много. Действително, докладът е изключително важен. Споменахте колко е важно да се намали бюрократичната тежест. Комисията работи с малките и средни предприятия, за да установи кои са най-административно е, тежките за тях законодателни текстове и ние в нашата комисия е, непрекъснато настояваме по тези 10 области да се намалят административните изисквания и на практика настояваме за конкретни мерки по тези законодателни текстове, които са посочени от малките и средни предприятия като най-бюрократично тежки. Да, важно е в Европейския съюз да има инициативи за подпомагането на достъпа до финансиране, но това не е достатъчно. Трябва да подкрепяме и държавите членки, е, когато е, те се опитват да подпомагат малките и средни предприятия и също времено да е, създаваме потенциал за привличане на частни инвестиции. В някои страни нещата се развиват добре, вижда се светлина в края на тунела. В Ирландия, например, изглежда, че нещата тръгват вече на добре. в Великобритания са създадени над 1 милион работни места, 300 хиляди са новосъздадените фирми през последните години, така че е, нещата се променят. От там нататък трябва да настояваме комисията действително да провежда своите инициативи за по-добро и по- интелигентно управление и действително да премахне прекомерните административни изисквания. Важно е да а, гледаме как се работи в страни, където резултатите са добри и а, да се учим от тях, особено там, където а, се виждат резултати при привличане на частни капитали. И трябва да настояваме за конкретни действия и а, твърдо да заявяваме дали или не тази комисия да заявим дали или не тази комисия а, иска да се работи по директивата за работното време. Трябва твърдо да кажем дали според нас това е в компетенциите на Европейския съюз. Благодаря господин Видал Квадрас. Една минута. Благодаря, господин председател. Трябва да благодарим на госпожа Барея за а, изключително доброто проекта становище. него са включени много важни елементи. Споменава се важната роля на интернет не само за управление на бизнеса, но и за достъп до финанси чрез финансиране peer-to-peer. -peer. Подчертава се необходимостта от партньорство в държавите членки. Подчертава се необходимостта от образование, което действително да предоставя умения, такива каквито са необходими на пазара на труда и да се подпомагат всички желащи да натрупат допълнителни умения. Предприемачеството трябва да се насърчава от, най-важен, от най-ранна възраст и е, винаги трябва да е, помним, че работните места се създават от частния отрасъл, а не от увеличаването на държавния сектор. Затова винаги трябва да вземем предвид а, малките и средни предприятия, които са гръбнакът на европейската економика. Благодаря, господин Проти. Една минута. Грация, президент. Благодаря. Съвсем накратко. Според мен това е изключително важно. Вече го казахме. Това е достъпът до кредит. Той трябва да бъде гарантиран за дружествата, особено за малките и средни предприятия. Достъп също така до ноу-хау, както и познаването на различните видове а, лицензии и public uh, um, um, partnership или joint undertakings, uh, come uh, патентите. Създаването на работни места също е изключително важно с това в системите с високотехнологични производства. Искам да подчертая, че навлизаме вътре в системата на корпоративна социална отговорност на предприятията, защото тази способност да се действа и да се поддържа заетостта е една от онези характеристики, които трябва да бъдат ценени не трябва да се гледа само на това колко се печели, е, не бива също така да се гледа в крайна сметка, като се тегли чертата, какво се е получило. Не, всичко това също ще помогне предприятията да подобрят своята рентабилност. Благодаря, госпожа Луцкок. Так са мике. Я вил först така мин колега. Благодаря. Първо благодаря на колегата Барея най-сърдечно. Тя действително е свършила чудесна и много мъдра работа върху този текст. Става въпрос да помогнем на малки и средни предприятия, да им помогнем да функционират и да разширят дейността си в рамките на Европейския съюз. Това, което за съжаление тя не е направила, както и всички останали в парламента, а, тя не се е опитала да създаде нещо като зона за малки и средни предприятия, в която на малките и средните предприятия се отрежда зона, в която те да имат повече възможности. Спомена се необходимостта да се обърне внимание на социалната е, отговорност. А, това означава, че различни видове отговорност, пазването на а, договорени а, тарифи въжат а, както за големите, така и за по-дребните предприемачи и за техните служители. Имаше няколко доклада по собствена инициатива, в които се споменава тази идея да се създаде изключение за малки и средни предприятия от общите изисквания. А, сътрудниците на тези малки и средни предприятия а, биха били подложени за, по, за доста по-големи рискове. Благодаря. Сега дам думата на комисията господин Кронберг. Yes, thank you for letting me comment. Благодаря, радвам се, че имам възможност да направя коментари съвсем накратко по политиката в областта, областта на промишлеността. Враждебната среда за предприятията е трябва да се избегне. Трябва да се създадат да, достатъчно добри условия, за да може предприятията да са конкурентно способни, да използват е, таланта на своите служители и по този начин всъщност ще успеем да се справим с проблема с безработицата. И така в областта на политиката има четири основни стълба, които са засегнати тук и бяха засегнати в дискусията. Става дума, освен това, за достъп до финансиране, до умения. А, това, което правим по-настоящем е да работим по приложение. Трябва да се каже, че много голяма част от приложението е от е, прерогативите на комисията, но време на регионите играят е, също немалка роля, защото е, те участват в работата във връзка с Кохизионните фондове, част от които имат за цел да увеличат конкурентоспособността и развитието на промишлеността. Господин Барозо не случайно спомена, че е необходимо индустриалната политика на Европейския съюз да продължава да се подобрява. И точно това се опитваме да направим сега. Готвим се за съвета през феврари следващата година, където Европейския съвет ще се занимае с политиката в областта на промишлеността. Що се отнася до по-доброто управление, действително работим по този въпрос и е, в момента е, правим е, специфични изследвания на отделни отрасли, в които се опитваме да разберем как по-добре да се регулират нещата по, интелигентен начин. Започнахме с нефта и рафинериите. Това е един от отрасите, които разглеждаме сега и така ще натрупаме допълнителен оп... Допълнителен опит. Госпожа Барея има думата. Благодаря. Мога само да благодаря за забележките на нашите колеги. Вие всички предлагате едно и също повече усилия за създаване на заетост. И ясно е, че в момента имаме трудности в създаването на заетост въпреки че в някои държави се наблюдава известно подобрение. Но важно е да не се отказваме. Ще взема предвид всички ваши предложения и се радвам да продължим работа. Благодаря. Вторник, 5 ноември, крайен срок за изменение, 12 часа на обяд. Стигаме до гласуването сега. След две минути ще започнем. Point of order, Mr. Rubik. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja. Uh, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Имам една молба. За нас е много важно да планираме правилно времето за гласуване и за това до май следващата година искаме да получим сроковете за гласуване и времето определено за това, за да можем ние съответно да планираме. So möchten wir es auch. Така ще го направим. Но малко зависи кой за колко време ще вземе думата по време на гласуването. И така започваме да гласуваме. Първият доклад, по който ще гласуваме. Не, първо ще изпробваме уредите, системата. Моля, гласувайте. <laughs> That's not a good idea. <laughs> The vote is closed. Край на гласуването. Добре, всичко работи. Имаме процедурен въпрос по първия въпрос. Херцог. Има ли? Ускок, искахте думата. First, Toshi. Please. Yes, I'd like to... Бих искала да направя устно изменение към компромисно изменение 12. Искам да променя may на shall. On article 23. 23 е, член първа алинея. Добре, ще се върнем на това. Ако има четирима, които са против това устно изменение, както знаете, но така че трябва да имаме четирима. Тогава няма да можем да го включим, но ще се върнем, когато стигнем до този въпрос, ще го обсъдим. Госпожа Андерстоте също има процедурен въпрос. Имате думата. Благодаря. Започваме гласуване и искам да кажа, че работата ни всъщност няма да укрепи прозрачността, подочетността на онези, които искат да предоставят услуги по а, разпознаване. Имаме много лош технически език тук. Това няма да подобри съществуващата рамка на пазара за тези доставчици на услуги. Всъщност външни картели ще излязат на нашия пазар. Затова искам да предупредя колегите да внимават как ще гласуват в заключителното гласуване по тази тема. И така готови ли сте? Компромис едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. Е за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За против, въздържали се, приема се. От 111 до 113, извинете, 114. От 111 до 114. Кой е за? Против, въздържали се. Не се приема. 12 изменение и 16 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, пада. За, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се. Не е ясно електронна проверка, ако обичате. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. За, против, въздържали се, пада. 119 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121 за. Против. Въздържали се. Приема се. 129 за. Против. Въздържали се. 18. Проверка искате? Добре, проверка. Сто двадесет и Проверка по 129. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 19. Приема се. 130. За. Против. Против. 131. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Против. Отхвърля се. 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. За против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, хвърля се. 16. 138 ли е да проверим? Добре, 138. Проверка. Моля, гласувайте. 138. гласуването. Тринайсет на 26. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 159 за против, въздържали се, приема се. Проверка по 159. Край на гласуването. Приема се. 181 за. Против. Съжали се. Отхвърля се. Пети компромис. За против. Въздържали се. Приема се. 191 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 192 за. Против. Въздържали се. Проверка. 192. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Петдесет и осем. За. Против. Въздържали се. Приема се. 193. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шест, шести компромис. За. Против.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 Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. И сега, госпожо Оскок, имате устно изменение, казахте. Да, искам да внеса устно изменение. Първото may be искам да бъде заменено с shall be. Против. Добре, гласуваме по компромис 12 с устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Приема се. 14 за, против, въздържали се 15 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, приема се 17 компромис за, против, въздържали се, приема се 407 за, против, въздържали се, хвърля се 408 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 408. Моля гласувайте. Края гласуването. Приема се. 409. За. Против. Въздържали се. Приема се. 610. За. Против. Въздържали се. Приема се. 411. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 412. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Електронна проверка. Моля, гласувайте. 6 на 15 приема с 18 компромис за. Против, въздържали се, приема се. 19 за. Против, въздържали се, приема се. 4, 2, 6 за против, пада. Искате проверка до 426. 426. Моля гласувайте. Край на гласуването. Хвърля се. 428 и 139. Заедно. За. Против. Въздържали се. Хвърля се. 429. Искате електронна проверка. 428 и 139 идентични заедно. 428 и 139. Край на гласуването. Приема се. Извинете. 429. Против. Съжали се. Отвърля се. 20 компромис. За. Против. Въздържали се. Отвърля се. 400. 34 за, против, въздържали се. Електронна проверка. 634. Прекратете гласуването. Приема се. 435 за Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 21 за. 435 ли искате да промените? Край на гласуването. Приема се. 21 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 438 за. Против. Заржали се. Пада. Или отхвърля се. 442 за. Против. Отхвърля се. 50-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 645 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, объркал съм нещо. Трябва да се върнем на изменение 59 и 147. Заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 447. За. Против. Въздържали се. Приема се. 448. За. Против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 Компромисно изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2а, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против. Вдигайте ръце по-високо, моля. За. Против? Да, приема се 73-то. Точно така, 73-то за. Против? Въздържали се. Отхвърля се 7 за. Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 за. Против? Въздържали се, приема се. Пето изменение за. Против? Въздържали се, Отхвърля се 75 за, против, въздържали се. Отхвърля се 24 компромис за, против, въздържали се. Приема се 9 изменение за, против, въздържали се. Приема се 79 за, против, въздържали се. Приема се 80 за, против, въздържали се. Отхвърля се 81 за, против, въздържали се. Отхвърля се 82 за, против, въздържали се. Отхвърля се 83 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се. Отхвърля се 11 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 92. Заедно с 6 изменение. За. Против въздържали се, отхвърлят се. Осмо за, против. За, моля, вдигнете по-висок ръка, против. Нека да направим електронна проверка. Изменение 8. Vote is open. As you know. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 93-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме по всички прияти изменения електронно. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се 37 гласа за, 4 гласа против. Сега гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Верескласт. Край на гласуването. Тридесет седем гласа за, 4 гласа против. Приема се. И накрая по междуинституционните преговори тук ни трябва абсолютно мнозинство, т.е. минимум 34 гласа за са ни необходими. Моля, гласувайте. You want... Miss... No, no, no. Okay. The vote is closed. Край на гласуването. 35 гласа за, 4 гласа против и двама въздържали се. Добавете и моя глас, тъй като не сварих да натисна бутона на време. При всички положения имаме достатъчно голямо мнозинство, така че докладът е прият. Благодаря. The next voting is the... Uh, а сега гласуваме по доклада на госпожа Пилар Дел Кастио за изчисленията в облак. Гласуваме по 23-то с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 24. За, против, въздържали се, приема се. 26. За, против, въздържали се, отхвърля се 27 за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, приема се 29 Нека да направим проверка по 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинете, грешката е моя. 29 то за. Против. Въздържали се, приема се 300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 По 33 искате да направим проверка, така ли? Или по 34? 33. Можем да проверим 33-то, ако искате. 34 за. Против. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се, 43 Д, за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 1, за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 и 51, гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приемат се. 52 за, против, въздържали се, приема се 53. С устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 54. Искате проверка, така ли? Добре, нека да направим проверка по 53-то с устното изменение. Заповядайте. The vote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 против, въздържали се, приема се 60 и 61. Заедно ги гласуваме за, против, въздържали се, приемат се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Имко 1 за, против, въздържали се, приема се. Имко 2 за,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 е. За, против, въздържали се, приема се Инко по F. За, против, въздържали се, приема се Инко, по Г. За, против, въздържали се, приема се. Юри. 3. За. Против. Въздържали се, приема се. Юри. 7. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Юри 13 за. Против. Въздържали се приема се. Юри 14 за против, въздържали се, приема се. Либе 2 за, против, въздържали се, приема се. Либе 4, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 6, втора част за, против, въздържали се, отхвърля, отхвърля се. Девето на Либе за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 на Либе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 против, въздържали се, приема се. Имко 8 за, против, въздържали се, приема се. Имко 15 за, против, въздържали се, приема се. Имко 19 за, против, въздържали се, приема се. Имко 22 за, против, въздържали се, приема се. Имко 24 за, против, въздържали се, приема се. 26 на Имко за, против, въздържали се, приема се. 29 на за, против, въздържали се, приема се 30 на за, против, въздържали се, приема се. И сега а, минаваме към крайното гласуване. Моля, заповядайте. Давай, разправя се. Край на гласуването. Приема се с 41 гласа за и един въздържал се. Поздравления! Преминаваме към следващия доклад на госпожа Сартори, Европейската агенция за ГНСС. Изменение 47 за. Коментар без микрофон. Готови ли са всички? 47 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 48 и 49 заедно идентични за, против, въздържали се, отпадат. 50 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. По 50-то изменение, моля гласувайте.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 въздържали се, приемат се 11 за, против, въздържали се, приема се 51 за, против, въздържали се, приема се 53 за, против, въздържали се, отхвърля се 54 и 57 анблок за, против, въздържали се, приемат се 12 за, против, въздържали се, приема се 13 за против, въздържали се, приема се 55 и 69 за, против, въздържали се, отпадат, отхвърлят. 14 и 23 заедно за, против, въздържали се, приемат се. Конт 1 за, против. Извинете, може ли да повторим?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 59-то изменение, сусно изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 60-то за, сусно изменение за, против, въздържали се, приема се. 61-во с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 52-ро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 Кон 6 отпада, 39 за, против, въздържали се, приема се 41 и 15 за, против, въздържали се, приемат се. Кон 7 за, против, въздържали се, отхвърля се 42, 43 и 44. Гласуваме ги заедно с устното изменение за, против,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 против въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против въздържали се, приема се. Четвърто изменение за. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се. 45-то отпада, защото четвърто беше прието. Трето. За, против, въздържали се, приема. Извинете. Приема се, да. 46 за, против, въздържали се, приема се. А сега електронно гласуване по приятите изменения. Моля, гласувайте. Vote The vote is closed. Край на гласуването. 38 гласа за, един възражал се приема се. Сега по измененията към законодателната резолюция от бюджетната комисия изменение 1 за, против, възражали се, приема се. Второ за, против, възражали се, приема се. Трето за, против, възражали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме по проекто резолюцията с приятите изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 9 in favor, abstention. 39 за, един въздържал се. Сега гласуваме по междуинституционалните преговори. Тук имаме нужда от абсолютно мнозинство. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 39 гласа за един въздържал се. Поздравление! Finished with the Thank you for your kindness and your Това приключихме с гласуването. Благодаря на всички за съдействието. А сега преминаваме към програмата Коперник. Нека да ви дам малко време, за да може който има желание да напусне залата, да го направи. If you feel like discussing the votes, please... Ако искате да обсъдите гласуването, моля да продължите дебата извън залата, тъй като дневният ред ни притиска. Okay, we can start the discussion. И така, започваме е, дискусиите по програмата Коперник. Давам думата на докладчика от НП, госпожа Фашида Даци. Не, извинявам се, казва председателя. Извинявайте, господин Проди. <laughs> Мистер Проди from the S&D is the rapper. Думата на господин Проди от Социалистите и Демократите, който е докладчик. Е, след това ще дам думата на госпожа Дати. Господин председател, уважаеми колеги. Изчакваме този регламент от доста време. Той идва на нашето внимание сега, доста бе стресирана процедурата, най-вече защото Европейската комисия имаше нужда да изчака края на преговорите по многогодишната финансова а, рамка и да оправи бюджета на Хоризонт 2020 Галилей и Галилей, преди да премине към Коперник, е, освен това, трябва да се регламентират е, и финансират политиките в сферата на космоса, имайки предвид е, техническото време и нашия мандат. Това досие трябва да бъде разгледано в спешен план, защото ако не бъде разгледан преди разпускането на парламента за следващите избори, последствията за цялата програма, пък и за цялата индустрия и работещите, които зависят от него, ще бъдат изключително сериозни. Договорите няма да бъдат готови на време, следователно някои дейности най-вероятно неизбежно ще бъдат отложени или прекратени и годишните бюджети ще трябва да бъдат преразгледани. Не може винаги да се чака бюрокрацията да премине през съответните етапи, тъй като има съответни крайни срокове, които са и технически, и технологични, които определят работата на един спътник. В времена на криза едно забавяне при публикуването на регламента ще доведе до изключително сложно положение, а положението не е розово и сега. Затова ще помоля колегите да имат предвид тази спешност и заедно да се опитаме да намерим евентуалните общи решения, за да можем да стигнем до компромиси, ако има разминаване на мненията. Не трябва, разбира се, да жертваме добрата работа, която вече е извършена в космическия сектор, защото това е единствено стратегически сектори за раз... индустриалното развитие на Европа и за сигурността и защитата на нашата територия и на нашите граждани. Нещо, което трябва да добавя за бъдещето на тази програма, що се отнася до финансирането й. Искам да припомня битката, която започнах в защита на гъна СС в контекста на МФР и чиято цел беше да се запази поне същото ниво на финансиране, каквото имаше в предишния регламент. И така получихме много утвърждения и потвърждения от съвета и от парламента. Открихме обаче, че Коперник може да разчита на един бюджет, който е намален с 35-37%, като се запазват задачите, все едно бюджета не е свит. Европейската комисия заяви това и нямаше и отрицателно въздействие в съвета. И ако смятаме, че това е един приоритет за Европейски съюз, аз съм напълно съгласен, че това трябва да е така, имайки предвид добавената стоеност за политиката в сферата на околната среда, промишлената политика, за климатичните изменения, замеделието, здравеопазването, сигурността и така нататък. Та, ако наистина това е един приоритет, не може да се продължава всеки път да се дебатират е, инвестиции, които запазват една стабилност за поне 15-20 е, години за да може да се извлече полза на пазарно ниво, за да има добри научни изследвания и конкурентоспособности. И за това смятам, че трябва да се мисли още преди изтичането на времето на действие на един регламент за един контекст на по- стабилно финансиране, което идва по друг начин и е формулирано по друг начин. Регламента на Европейската комисия всъщност не ни изненадва в сравнение с предходното. Тогава програмата се наричаше е, глобален мониторинг за екологична сигурност. В своя доклад съм се опитал да реорганизирам формалната структура, за да може тя да прилича малко повече на регламента ГМЕС, който току цитирах. Добавих някои идеи, свързани с обществените поръчки, неща, които съм взел пряко от регламента Галилей те, между другото, са договорени в трилозите между институциите и ролята на Европейската космическа агенция. Според мен, двата основни момента в регламента са политиката за данните и за управлението. Обеден съм, че тъй като това е общностна програма, финансирана с средствата на европейските граждани, когато решаваме как да инвестираме тези средства, не бива да забравяме, че е, управлението на разходите и отговорностите, които и проистичат от него, трябва да остават в сферата на е, обществената подотчетност. Ролята и отговорността на Европейската космическа агенция са важни и съм е, записал това, тъй като то беше бе описано в ГНСС, като адаптирах задълженията към новата фаза на развитие на програмата. По данните няма какво друго да кажа, освен, че не можем да мислим, че трябва да караме да плащат европейските граждани втори път за данни, за чието производство те вече са платили. И е, несъмнено всичко трябва да бъде безплатно. Е, свързано обаче и с конкурентно способност държави на Европейския съюз трябва да могат да ползват тези данни, но когато това не са данни, не са държави членки от Европейския съюз, то тогава те трябва да се продават на международните пазари. Смятам, че Предложението ми за реципрочност при обмена на данни с трета страни е една възможност, но съм отворен на други идеи. След това трябва да намерим един компромис за това как да организираме Коперник, комитета Коперник, извинете. Не смятам, че трябва да се създава вътрешен кръг или Core Users Forum. А, трябва да се издаде, създаде нещо друго, а, което обаче да има а, правомощие за вземане на решение. След това смятам, че трябва да има една мрежа за разпределение на данните, която а, се предлага от Асоциацията на регионите Нереус, защото според мен това е идеален инструмент, който ще даде на гражданите, на истинските край, крайни потребители, всички възможни информационни елементи, които са свързани с използването на Коперник. След всичко това, целта тук е да се стигне от планиране до използване на плодовете от тази програма и за да се създаде един пазар адхок. Отворен съм за конструктивните ви предложения, готов съм да чуя становищата на колегите и смятам, че е много важно да ви слушам. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин Проди. И сега давам думата на госпожа Дърти. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Проди, благодаря, дами и господа. Нека първо да благодаря на господин Проди за работата, която е свършил по този доклад. Напълно съм съгласна с предложенията, които той прави и искам да подчертая колко важно е да сме изключително внимателни, що се отнася до а, рисковете, свързани с финансите. Има някои елементи, които могат да се преформулират, за да има по-голяма яснота за разпределението на ролите и за да може е, да е по-ясно как се прилага в цялост програмата Коперник. Първо, ясна е ролята на комисията и режима за обществените поръчки. Оттам нататък важно е също така да се обърне внимание на определенията, на показателите. Е, показателите трябва да са полезни и ефикасни. Е, в крайна сметка тази програма трябва да доведе до економически растеж, нещо, което е много важно в този момент на криза. Що се отнася до промишлеността, много се радвам, че докладчикът е, е дал особено внимание, защото по някой път, четейки текста на комисията, можем да останем с впечатление, че тя пропуска значимостта на тази област. И така, е, като цяло сме съгласни с много от предложението на докладчика. Там, където не сме, ще подадем изменения. Що се отнася до комически, космическите изследвания и там Коперник може да изиграе ролята за данните. Имаме реципрочност, на това настоява докладчика, съгласни сме данните трябва да се обменят с партньори, които ни дават реципрочен достъп до данните, които те имат. Трябва да се предпазваме от неясноти при тълкованието, затова е добре съвсем ясно да разтълкуваме какво имаме предвид под реципрочност. Включително можем да говорим за равнопоставени условия за конкуренция. И трябва да сме съвсем ясни. Смятам, че сега е момента да настоим на това. Също време, но смятам, че е добре данните да са а, достъпни безплатни там, където има спешни случаи. Що се отнася до Европейската космическа агенция, комисията изменя своята позиция тук, но няма да се спирам на случаите, в които комисията предлага недостатъчно добри решения. При всички положения трябва да се има предвид, че има роли, които в някакъв момент може да се изпълняват по по-подходящ начин от други участници, независимо от това дали са държавни органи или представители на частния сектор. И трябва да има възможност на, за контрол, особено от Европейския парламент, защото в крайна сметка, когато комисията предава други му а, свои прерогативи, парламентът трябва да може да има думата. Благодаря. Благодаря. Сега ще взема думата, защото съм докладчик Сянка за Алде. Алде приветства предложението на комисията за програмата Коперник. Съгласен съм с казаното от госпожа Дати Искам да поздравя също така нашия докладчик господин Проди за изключителното отдаденост по тази важна тема. Не искам да навлизам в подробности. Трябва да посоча обаче, че се радвам, че господин Проди предлага да има ограничения за а, безплатния достъп до данни за държави, които не заплащат по програмата, на базата на принципа реципрочността. Докладчикът също така предлага да се създаде мрежа за разпределение на данните, за да има подобрен достъп до данните за малките и средни предприятия и регионални и национални органи. Искам обаче да повдигна един въпрос, който е свързан с организацията на програмата в предложението на Европейската комисия, Европейската космическа агенция не получава правомощия за подписване на договори. Тези, този мандат е в ръцето на Европейската комисия, поне така както аз чета предложението, може би не го чета правилно. Така че трябва внимателно да видим дали такава една организация на програмата би била най-подходяща. Предложената организация може да доведе до две нива на вземане на решение, съответно забавяне при прилагането на програмата. Много ми се иска да бъде решен този проблем по време на преговорите. Отново благодаря ви, господин председател, че ми дадахте думата. Сега давам думата на господин Тозновски. Не. Е, извинявайте, обърках всичко. Госпожа Андерстът е тук. Тя е първа. Благодаря. За мен е чест да ме сравнявам с господин Козловски в тази комисия. Нямам нищо против да ме наричате така. Трябва да кажа, че съм готова да работя с докладчика, заедно с всички докладчици в сянка по тази тема. Надявам се да стигнем до добър резултат. Смятам, че Предложението на Европейската комисия е положително. Сътрудничеството и откритостта са нещо добро за Европейския съюз и това ни прави силни заедно. Така че много се радвам, че Европейската комисия го подчертава. Факта, е, че Европейската комисия иска дебат за собствеността на данните и достъпа до данните е също нещо положително. Подробностите трябва да бъдат внимателно проучени, но по принцип съм за това да има открит достъп до данните и свободното протичане на информация. Делегирането на Европейската комисия правомощите за вземане на решение за достъпа обаче трябва да бъде обсъдено много внимателно. Искаме се да има резултат, който да насърчава новаторство и да подкрепя малките и средни предприятия и регионалните власти. Положително гледам на интегрирането на Европейската космическа агенция в тази, е, това упражнение. Това е функциониращо сътрудничество, което помага на голямата част от държавите членки. Надявам се също така да стигнем до резултат, където повече данни да стигат до повече хора, защото това ще доведе до ползотворно сътрудничество в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Сега господин Цузловски има думата. Е, я бих така хотел velmi оценит... Е, И аз искам наистина да благодаря на господин Проди за неговия доклад. Много активно работи той по темата. Няма да повтарям вече казаното, защото съм съгласен с е, голяма част от това, което чух. Но за мен е важно, че като част от Коперник, като програма с ново име, трябва да се избягва дублирането на дейности и на финансиране. Ако погледнем всички дейности, които вече се финансират от европейските фондове, то те не трябва да бъдат поети също така или дублирани от Коперник. Трябва да се упростат нещата така, че данните да бъдат налични и до, достъпни в а, форма, която е лесна за употреба, да бъдат достъпни, е изключително важно. Не трябва да създаваме агенции, управленски структури в допълнение, а, които да създават по-късно проблеми за тяхното издържане и поддръжка. Така че трябва да видим как функционира агенцията. Агенцията Европейската космическа агенция, за да няма дублиране на дейности, фондове и административен капацитет. Повечето неща вече бяха казани. Не искам да използвам повече време, тъй като и без това нямаме много. Ще участвам по-нататък активно в срещи с господин Проди от името на ЕКАРЕ. Това е много важна програма. Наистина трябва да участваме в задаването на посоката на тази програма. You, Благодаря на колегата. Както знаете, 49-ти член а, управлява тук а, тематиката от бюджетната комисия, госпожа Калайо е тук, което също е член на нашата комисия. Карвалю, извинете. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на докладчика, господин Проден, от в Сянка. Съгласна съм с чутото кажа няколко бюджетни съображения. По бюджета. Както знаете, има заделен бюджет, бюджетна линия 1А. Сумата е 3,7 милиона през 2011, по цените 2011 година. Тя е фиксирана в многодишната финансова рамка. Бюджетната комисия искаме тази програма да има адекватен бюджет, адекватно финансиране. Искаме обаче в същото време да защитим и другите европейски програми. Бюджетът е фиксиран. В становището казваме, че допълнителни финансови задължения, които са непредвидени, трябва да бъдат покрити от маржа между тавана на МФР и тавана на собствените приходоисточници. Така че да има средства, без да се влиза в бюджетите на други програми, като Козме, Хоризонт 2020 и други, които са по 1А. Това е много важно за бюджетната комисия. Това е записано в нашето становище. На второ място. Съгласна съм с казаното от колегите за управлението. предложението на комисията не е ясно как ще се управлява програмата. Искаме да има по-ясен е, модел за управление. Искаме също така повече информация да се предоставя на Европейския парламент, за да може той да играе по-важна роля при надзора на програмата. Европейската комисия трябва своевременно да предоставя информацията по програмата, особено що се отнася до управление на рисковете, графици, е, постижения и така нататък. Благодаря, госпожо Карвалио. Благодаря, ще кажа само няколко думи. Първо благодаря на колегата Проди, вече го поздравих лично. Колегата Виторио, извинявам се. Исках да подчертая политиката за данните. <clears throat> Говорихме във връзка с колегата КМС за отворен достъп до данните. Съгласен съм, че с парите на европейските дънакоплаци трябва да се финансират тези програми, без да ги натоварваме допълнително. И тук трябва да постигнем фин компромис за да не навредим на съществуващи бизнес модели или пък да увеличаваме данъчната тежест за европейските граждани. Това е първото. Второ, обмен на данни с САЩ, например. Свободният обмен е чудесен, но трябва да внимаваме и за какви данни става въпрос трябва да има равнопоставеност и в важността на данните, които се разменят. Последно време ми обясниха един проект за сателитни радарни станции, нещо като магистрала за данни в космическото пространство и възможностите ни да използваме тази инфраструктура, това би означавало, че данните в Коперник или в, от Галилео ще бъдат на разположение през цялото време, денонощно. Надявам се Иначе да спазим бюджета и да спазим графиците, които сме планирали, а, за да избегнем а, тесноти в бюджета и недостиг на средства. Благодаря, господин Кланте. Сега давам думата на комисията. Господин Шулте Браукс, заповядайте. Uh, yes, good afternoon. Um... Добър ден. Нека първо да благодаря на господин Проди за изготвения доклад. Той покрива много въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Вземат се предвид и някои от разпоредбите от регламента за ГНСС и е, се надявам, че това ще доведе до добро договаряне с съвета. Няколко от изказалите се споменаха, че бюджетът е намален в сравнение с пред... първоначално искания от комисията бюджет. Не сме твърде доволни от ситуацията, но все пак обмислихме нещата, обсъдихме ги с Европейската космическа агенция а, и ще отложим някои дейности, като се добавят 1 милиард и 600 милиона евро от страна на ЕСА и така ще се финансира новата програма. Що се отнася до данните, виждам, че принципа на реципрочност е предпочитан от много от ораторите. Комисията обаче смята, че от реципрочността може да спечели само една страна, а именно Китай, защото Китай е единствената страна, при която можем да говорим за сравними по обем сателитни системи. И на практика резултатът е, че китайските данни ще залеят европейския пазар и нашата ефективност е, при купуването на данни ще спадне, тъй като много китайски данни ще са на разположение безплатно. Що се отнася до Съединените щати, те вече десетилетия изплащ, изпращат данни към Европейския съюз безплатно, а сега е, не можем да им кажем, добре, ползвайте нашите данни, но ще трябва да плащате. Съгласен съм с господин Гланте, че качеството на данните трябва да е сравнимо. И затова преди да договорим каквито и да било споразумения за обмен на данни с Съединените щати, ще разгледаме този въпрос, за да настоим стоиността на данните да е сравнима. И стига това да се гарантира, можем да настояваме данните да са на разположение безплатно. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Проти за обобщителни коментари. Благодаря на всички колеги, които така изодъно разгледаха предложенията. А, трябва да кажа, че съм голям оптимист. Надявам се наистина, че ще успеем да се справим дори в кратките срокове и ще имаме общ текст. Искам да подчертая, че Коперник като мрежа за ГНСС е изключително важен. Аз се интересувам от космическото пространство, разбира се, но ме интересува по-скоро проблема, който повдига Комисията по околна среда. За това как да измерваме въглерода от въглерода, извинете, от една гора. И Коперник може да го направи. Това е един инструмент. И това може да стане и за схемата за търговия с емисии, и за измерване на глобалното затопляне и за климатичните изменения. Така че това е изключително важно. Важно е този инструмент да бъде много бързо разработен и прият и да бъде на разположение на всички онези, които се е, вълнуват. Не става дума за е, реципрочност в реално време. Говорим за онези, които, например, като САЩ, които могат да дадат своите данни, а ние да им дадем нашите. Така че трябва да вземем и това предвид. Ще го направим заедно. И е важно да успеем да го направим много бързо, за да зачетем възможностите този документ да бъде прият в рамките на този законодателен период. Това е задължително, защото Коперник е един абсолютно задължителен инструмент, който трябва да бъде готов а, максимално бързо. Благодаря. Thank you very much, Mr. Prodi. Uh... Благодаря много, господин Проди. Крайният срок за подаване на изменения е вторник, 22 октомври по обед. С това приключваме днешното си заседание. Следващото ни заседание е на 4 ноември в 3 часа. и на 5 ноември в 9 сутринта тук в Брюксел. Благодаря много на всички. Приятна вечер. След малко ще се проведе заседанието на координаторите.